на протоколите за откриване на границ, отваряне на границите и възстановяване на дипломатическите отношения, за огромно съжаление отхвърли е, споразумението, е, обвързвайки въпроса за двустранните отношения между Армения и Турция с въпроса за Нагорно Карабах е, в проява, видите ли, на солидарност от турска страна към Азербайджан. Аз не мога да си представя е, е, гър, гър, гръцко-турската е, граница да бъде затворена поради солидарност с а, кипърските а, граждани заради окупирането на, Невер, на Северен Кипър от Турци. А, тук има едно прекомерно разчитане, уви, на руската военна намеса и поуките от а, трагичния геноцид, а, а, на който бе жертва арменския народ, не са извлечени. На мен ми се ще Армения да стане един процъфтяващ източник на сигурност и на економически напредък. Господин председател, в Европейския парламент имате много приятели, можете да разчитате на нашата подкрепа. Ние, разбира се, категорично отхвърляме всяко военно урегулиране на така наречения замразен на Горно-Карабавски конфликт и аз се възползвам от възможността да отправя съболезнования на роднините на шесте е, е, военнослужащи, които наскоро загинаха е, по повод на, на, на този конфликт. И аз се отнасям със съжаление към казаното от президента Алиев, който смята, че неговите петродолари биха могли да доведат до решение на проблема. А, ние, а, а, между другото, подкрепяме усилията на Минската група. Мерси, това е единствената дума на армейски, която знам. Благодаря ви, колега Танък. Е, колегата Бекенинг. Благодаря, господин Брахамян. От името на групата на социалистите и демократите искам да ви приветствам с добре дошъл в Европейския парламент, тъй като това е първото ви посещение. Надявам се да си тръгнете с добри впечатления от парламента. Надявам се да работим много по-тясно и в бъдеще. Радвам се, че предвид на сложната економическа и социална среда в, в света, Армения запазва стабилност, тя се реформира, може би не е със скоростта, с която бих искаме, но тя положително развива отношенията с Европейския съюз. Аз а, с удоволствие чух, че вие положително оценявате инициативите на Европейския съюз за източно партньорство. Това е нов елемент в нашите отношения, създава много странна рамка за шесте страни, които участват в източното партньорство. Регионалното сътрудничество, добросъседските отношения, многостранният подход са нещо изключително важно за всяка страна, която иска да се доближи до Европейският съюз. С ваше позволение искам да кажа нещо а, за доклада за стратегията за Южен Кавказ. Мисля, че най-важното за този доклад е, че с огромно мнозинство Европейския парламент поиска Европейския съюз да бъде по-активен, да разработи Европейска стратегия за Южен Кавказ. Как ще се оформи той, това ще зависи от диалога с вас и с другите две страни от региона. Въпросът ми е, освен очевидният проблем с Нагорно Карабах. Кои според вас са основните заплахи за вашата страна, които възпират положителното и развитие? Един друг въпрос, който вие засегнахте, както и е госпожа Ромен Олтвен, къде виждате нежеланието на Турция да продължи процеса на сближаване с Армения? Дали очаквате нещо положително да се случи в тази посока в скоро време? Благодаря. Сега давам думата на господин Хаджи Георгио за две минути. Να καλωσορίσω και εγώ τον εκπρόσωπο της Αρμενίας στο κοινοβούλιο μας. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, αγαπητέ φίλε, που φιλοξενεί. Също искам да приветствам представителя на Армения. Аз съм от страна, в която има голяма арменска общност. И ние внимателно разглеждаме събитията в Армения. Искам да спомена две неща, които вече бяха споменати, но се струва да се повторят. На първо място, проблемът с сключването на споразумение с Турция, които не са ратифицирани нито от турски, нито от вашия парламент. Искаме да разберем какъв е проблемът, каква са причините. Понякога оставам с впечатлението, че от момента на подписването на тези споразумения в Женева се създаде впечатлението, че Турция няма да ги внесе в националния си парламент, нито пък, че, ще, че Армения ще направи това. Това беше удобно за определения момент. На второ място за Нагорно Карабах. Има и други причини, които вие споменахте, които водят до застой. Но аз искам да разбера какъв е изходът. Ако не виждаме такъв изход е, поради позициите на Азербайджан, вие какво може да предложите от ваша страна? Очаквате ли нещо от Европейския съюз? И в заключение искам да направя един кратък коментар за казаното от господин Танък. Той каза, че затварянето на границата с Турция е като затварянето на границата между Турция и Гърция предвид на Кипър. Аз не, не считам, че това е нещо, което може да се подкрепи. Благодаря, господин Хаджи Георгио. С това приключваме първият кръг от въпроси. Господин Милан Монте. Благодаря, господин председател. Господин председател, добре е дошъл в нашия парламент. И аз искам да говоря за свободата на словото във вашата страна. В един от последните доклади на, на Европейската комисия прочетох, че има един закон за радиото и телевизията, телевизията и има напредък в това отношение, но какви са решенията за лицензите? И освен това, двустранното споразумение с Турция, то не се е развило. Много наблюдатели обаче казват, че това, което се случва в Турция, е една нова външна политика. И новият външен министр на Турция иска да развие Турция като една голяма регионална сила. Има нова политика за другите съседни страни, Русия и другите страни от региона. Защо не и Армения? Как, какво е вашето отношение? Каква е вашата визия? Не смятате ли, че новата роля в, на Турция може да придаде по-голямо значение на региона за сметка на желанието на, да, да се, да, за присъединяване към Европейския съюз. Господин Тенък има думата още веднъж. Тъй като беше споменато името ми, поред неразбирателство, може беше загубено в превода. Казах, че е абсурдно. Все едно, че Турция а, затваря границата си с Турция в знак на солидарност а, с гръцките, кипърските гърци. Може би това не беше разбрано. Аз съм изцяло против затварянето на границите при всички обстоятелства. Благодаря, господин Танък. Сега искам да дам думата на председателя Абрахамян, ако е възможно да отговори на коментарите за 10 минути. Знам, че бяха зададени около 7 въпроса, но се надявам, че ще можете да концентрирате всичко това в рамките на 10 минути. Ще се опитам да ви дам общ отговор и да обединя някои от въпросите. Първият въпрос е какво може да се направи, за да се сложи край на застой в отношенията между Армения и Турция. Знаете, че в Цюрих бяха подписани два протокола, които бяха по инициатива на президента на Република Армения, като се загърваше факта, че имаше геноцид е, от Отманска, е, Отманската империя през 1915 година срещу арменския народ. И така ние е, се опитахме да развием отношенията с Турция, дипломатически отношения, без каквито и да е предварителни условия и за да може да бъде отворена границата. За това се подписаха тези два протокола. Но застоя беше предизвикан от турското правителство. Десет дни след подписането на протоколите, турският министър-председател и турският външен министър излязоха с декларации в смисъл, че дипломатическите отношения с Армения са невъзможни, че границата с Армения няма да бъде отворена, докато конфликта в Нагорно Карабах не бъде разрешен. Това е причината за застоя. Това е условието поставено от турското правителство. Всички участваха в инициативите, държавния секретар на САЩ, външния министр на, на Русия и други участваха на церемонията за подписване на протоколите между Армения и Турция за установяване на дипломатически отношения без никакви условия и за отваряне на границата между Турция и Армения. Когато тези протоколи трябваше да се ратифицират от е, Турското национално е, събрание. Очакванията бяха, че това ще стане в разумни срокове. партията, която има мнозинство в армейския парламент, е, също имаше намерение да ратифицира тези протоколи веднага след като те бъдат ратифицирани от Националното събрание на Турция. Но фактът, че ратификацията не беше включена в програмата на арменския парламент. Не е съвсем точно, тъй като имаше такова включване. Ние очаквахме да се проведат за разисквания в съответната комисия на парламента преди да влезе в пленарна зала но президента на Армения упражни конституционното си право и той оттегли тези протоколи от програмата на парламента. Но тези протоколи остават все пак в дългосрочната програма на арменския парламент. Това е реалността. Армения не е направила нищо, за да стопира процеса. Вие знаете, че не трябва да се свързва с арменския геноцид нито пък с конфликта в Нагорно Карабах. В отговор на казаното от господин Кирилов, искам да подчертая, че ние а, сме коректни в а, нашите изявления. Институциите а, са в процес на укрепване на опитите за намиране на баланс между гражданските права и задължения – това не винаги е възможно, като се има предвид и липсата на традиции. Често държавата налага ограничения върху медиите, което е свързано с законни интереси. Понякога медиите нанасят сериозен удар на държавните институции засягат правата на, на гражданите. Това са явления, които са нежелателни и те се дължат на периода на преход. Но ние трябва да отчитаме постигнатия напредък. Доклада за стратегия за Южен Кавказ беше прочетен от моя, моя страна много внимателно. Там има някои идеи, които могат да бъдат считани за неприемливи. И аз считам, че това се дължи на липсата на информация, така както подчертах и в моето изявление първоначално. Аз считам, че този доклад е изключително предубеден, като го сравнявам с подобни доклади за останалите две страни от региона. По отношение на решаването на конфликта в Нагорно Карабах, ролята на Минската група, господин Кирилов подчертава само принципа за териториалната цялост, като такъв, на който трябва да се разрешава този конфликт, което подкопава преговорите за мир. Много от документите, особено тези, които бяха прияти през 2008 и 2009 с посредничеството на съпредседателите на Минската група, ясно подчертават и принципа за правото на самоопределение – този принцип не трябва да се пренебрегва, когато се разработва една нова политика на Европейския съюз спрямо Южен Кавказ, за което става дума в доклада на Кирилов. Има някои противоречия с международното право. Що се отнася до въпроса за принципите от Мадрид? Ние многократно сме заявявали, че сме приели тези принципи като основа за водене на преговори. Основните заплахи за Армения, като изключим конфликта в Нагорно Карабах, Република Армения е гарант за сигурността на хората от Нагорно Карабах. С течение на времето имаше опити да а, бъдат а, засегнати а, устоите на сигурността в Нагорно Карабах. Но ние, когато не сме нарушавали граница, не сме водили престрелки. Беше подписано споразумение през 1994 година за прекратяване на огъня и Нагорно Карабах спазва в голяма степен това прекратяване на огъня и проистичащите от него задължения. Надявам се, че трябва да се спазват и от, Нагорно, и от Азербайджан трите основни принципа. Въпросът е защо Турция няма желание да продължи преговорите с Армения. Турция е поставена на силен натиск от правителството на Азербайджан и от политическите сили там. Почертава се, че Азербайджан и Турция са един народ и Турция поставя интересите на Азербайджан над подписа, който е положила под протоколите от Цюрих от миналата година. Ние сме готови да ратифицираме протоколите дори днес, стига Турция да ги ратифицира от своя страна в Националното се събрание. Защо тези протоколи не са включени в програмата на Арменския парламент? Аз вече отговорих на този въпрос, заявявайки, че те бяха включени в програмата на базата на становището на Конституционния съд на Армения, но че президента оттегли този въпрос от дневния ред в, прилагане на своите конституционни правомощия. Както казах, ние променихме избирателния закон Два проекта бяха представени на Венецианската комисия. През декември ще има разисквания в Националното събрание на Армения по тези проекти на базата на отговорите от Венецианската комисия. Съветът на Европа също ще бъде ангажиран в разискванията, свързани с избирателния закон. Що се отнася до въпроса за законодателството, свързано с а, а, телевизията и радиото, закона беше прият преди един месец до 20 юли. Ние трябва да проведем търг за а, лицензи. През есента смятаме да променим закона. Считаме, че трябва да се промени закона за, за радиото и, и телевизията допълнително. И последният въпрос за регионалните а, аспирации на Турция. Турция. Турция показва с действия какво иска тя се опитва да бъде дори посредник в решаването на конфликта за Нагорно Карабах, което е неприемливо, защото читаме, че този конфликт може да се реши само с посредничеството на Минската група. Ние ни искаме Турция да бъде четвърти посредник в тези мирни преговори. Турция се опитва да засили ролята си в региона. Това е процес, който към момента ние не подкрепяме. Благодаря, господин председател на Арменския парламент. Втори кръг изказвания. Господин Жиба, две минути. Благодаря. Мазения Народовего Армении. Едночешния но... Благодаря, господин председател. Е, ние изслушахме е, председателят на Армейския парламент. Ние бихме искали да споделим сега нашето становище. От 2006 година насам е, когато Армения се присъедини към добросъседската политика на Европейския съюз, сте извървели дълъг път. Е, бяха разработени национални програми за периода 2007-2010 година и моят въпрос е как оценявате изпълнението на тези е, програми, разработени в рамките на добросъседската политика на ЕС. Армения участва също така в източното партньорство. И ние все още очакваме да започне работа Евронест. И ви питам, господин председател на Арменския парламент, какво мислите за евентуалното участие на Белорус в Евронест? Особено представители на гражданското общество на Белорус, имайки предвид недемократичните избори, произведени в тази страна и непълното представителство на Народния палат. На... Тоест, непредставителния характер на, на законодателното събрание. И на трето място е, ролята на държавите от Южен Кавказ, това число Армения, за диверсификация на енергийните доставки и за Европа и е, особено за постигането на известен енергиен баланс в Европа. И най-сетне докладчикът е, заяви, че в доклада си за Армения би искал да се съсредоточи върху бъдещето. Да, да хвърли поглед към предстоящите задачи. Някои въпроси от миналото обаче не могат да бъдат подминати и аз бих искал да ви попитам за правата на човека и зачитането на правата на човека. Европейският парламент винаги е държал на, на този въпрос и още повече след влизането в сила на Лисабонския договор. Има е, сведения, че правата на човека не винаги се зачитат в Армения. Благодаря. Благодаря, господин Жиб. Господин Мавро Николас, две минути. Благодаря, господин е, председател. Позволете ми най-напред да изразя удовлетвореността ни от е, това, че можем да приветстваме в Европейския парламент представители на арменския парламент, на арменския народ. Ние внимателно следим е, развитието на Армения – особено в областите, които и вие споменахте, правосъдие, економическо развитие, административен капацитет, регионално развитие и е, особено с разбирането от наша страна, че Армения полага всички усилия да бъдат е, решени оставащите в региона проблеми и е, да изгради Армения своя капацитет за сближаване с Европейския съюз, особено след подписването на споразумението за асоцииране. Ще кажа нещо, което и други тук казаха. Преди една година тук в Европейския парламент очаквахме границата между Турция и Армения да бъде отворена, да бъдат възстановени дипломатическите отношения, да бъдат разменени посланици между двете страни. И за нас в Европейския парламент е, това бе признак за нова политика от страна на Турция, най-вече по това време, от, страна на външния министр на Турция. Съдейки по това, което чухме от вас днес, явно след подписването на протокола не са положени реални усилия – за постигането на, на напредък към отварянето на границата и, и установяване на дипломатически отношения между двете страни. Как според вас Европейският парламент или целият Европейски съюз би могъл да съдейства на Армения за подобряване на отношенията и с Турция? Благодаря. Благодаря, господин Маврино Колас. Думата и има господин Ковачев за две минути. Господин председател на Народното събрание на Армения, аз съм много радостен, че вие днес сте тук при нас. И в моята страна има голяма арменска общност и затова ние сме много чувствителни към съдбата на арменците и на Армения. Армения е в сложна ситуация, както от външнополитическа гледна точка, така и в вътрешен аспект. В вътрешен аспект, както вие казахте, имате е, известен напредък в развитието на демокрацията. Направили сте първи стъпки в е, е, промяна на избирателния закон, борбата с организираната престъпност и корупцията във всички власти законодателна, изпълнителна и съдебна, гарантиране на независимостта на медиите и така нататък. Армения работи добре с съветниците на Европейския съюз, групата съветници на Европейския съюз. Аз мога само да ви призова да продължите да работите с тях и е, да продължите по пътя на реформите. В е, външен план по конфликта с Нагорно Карабах трите принципа трябва да бъдат, разбира се, еднакво важни, еднаква основа за решаването на този конфликт, запазване на териториалната цялост, е, правото за самоопределение и неизползването на сила. Знаеме, че това няма да бъде лесно и бързо, но трябва да се въоръжим с търпение и да се придържаме към тези три принципа. Разбира се, че в никакъв случай не съм радостен от това, че една от страните използва доклади на Европейския парламент, за да аргументира в една или друга посока свои амбиции. Вие ще ме разберете какво имам в предвид. А колкото до протоколите, подписани в Цюрих, аз искам да ви попитам следното. Не мислите ли, че би било по-добре за България, а за, извинявайте много, за Армения, а, да ратифицира протоколите, и по този начин да постави Турция в още по-голяма международна, така, под по-голям международен натиск те да направят това, което се очаква от Турция, да възстанови отношенията си с Армения и така наречената политика на Турция за зиро конфликт с своите съседи наистина да бъде най-накрая реалност. Благодаря ви. Благодаря, господин Ковачев. Господин Онгоряно има думата. Докладчик по стратегията за Близкия изток. Не, не, не е в залата. Господин Беркис, една минута. Благодаря, господин председател. Загрижен съм от липсата на напредък в отношенията между Армения и Азербайджан. Ставаме свидетели на един замразен конфликт, наистина, който може да стане горещ по всяко време. И е, обща е отговорността ни, че е, е тази бомба с е, е закъснител все още не е обезвредена. А, ако проектът на Буко се превърне в реалност, толкова повече той би бил застрашен от една нова война в Южен Кавказ, този път с Азербайджан. Армения би могла да бъде използвана като изкупителна жертва е, в случая. И а, е, осъзнава ли арменския политически елит тази опасност? Е, как да се предпази Армения от това да, да стане жертва на, на големите игри в региона? Благодаря, господин Лансбергис. И Последните 10 минути са на ваше разположение, господин председател на, на Арменския парламент. Как оценяваме а, напредъка ни в рамките на политиката на добросъседство на Европейския съюз? А, аз бях сред първите изказали се в нашия парламент категорично в подкрепа на политиката на добросъседство. Същото е отношението ни и към Евронест. Работим ползотворно с ръководителите на Евронест. Неколкократно сме разговаряли по телефона с председателя на Европейския парламент Пузек, е, обсъждали сме проблема за Беларус. Според нас е, страните следва да, да заседават, да, да бъдат разгледани процедурните правила и да бъде постигнат някакъв напредък. Ние по, сме, сме внесли редица изменения и допълнения е, към правилата според нас и шесте страни следва да участват е, в инициативата. А що се отнася до е, Белорус и, и, и нейното участие, има варианти, е, но по петима представители от правителството и от опозицията такъв един вариант не бе прият от официалната белоруска страна. И все пак трябва да реализираме инициативата. Споразумели сме се тази есен всички ръководители на делегации, ако е необходимо да се срещнат в Брюксел. Писах по този повод на председателя на Европейския парламент Бузек. Идеята е да се съберат председателите на шесте парламента. И ние високо ценим тази инициатива и ще направим всичко възможно да участваме пълноценно в нея. Как е, оценявам положението за правата на човека? Има различни мнения. Е, говори се за политически е, затворници. И все пак трябва да, да правим категорично разлика между лица, които са задържани и осъдени пряко за политическата си дейност и онези, които са нарушили закона, извършили са е, престъпления. Първата категория всъщност не съществува в Армения. Всички са равни пред закона в Армения. И що се отнася до правата на човека, ние активно е, работим е, с съвета на Европа и полагаме всички усилия у нас за по-нататъчна демократична реформа, в това число за зачитането на правата на човека и на върховенството на закона. И проявяваме наистина политическа воля, упорствайки по пътя на тези реформи. Нашето правителство държи в бъдеще и за напред Армения да бъде член на европейското семейство. По-нататък, е, липсата на напредък в отношенията с Турция и евентуалната подкрепа, която бихме очаквали от Европейския съюз. Според мен, нека повторя, напредък няма поради неразумната политика на турското правителство. поради това, че споразумението и протоколите следваше да бъдат подписани без каквито и да било предварителни условия, а това не стана. И днес, мога да заявя, ние сме готови да подпишем протоколите, да ги ратифицираме но аз не смятам, че Турция ще отговори със същата проява на политическа воля. Армения е готова при реципрочност от турска страна да направи необходимото. Що се отнася до евентуалната подкрепа от страна на Европейския е, съюз, Европейския съюз би следвало да е, призове турската страна да ратифицира протоколите, които вече е подписала без каквито и да било предварителни условия. По-нататък не съм съгласен с онези, които предлагат да ратифицираме е, едностранно протоколите и по този начин да поставим Турция в още по-неблаговидно положение, отколкото сегашното. Ние е, всъщност направихме първата стъпка. Ние е, поканихме е, турския президент, арменският президент, направи постъпки и това е добре известно. Още от 1993 година, знаете, Турция поддържа границата между Турция и Армения затворена. Това бе едностранна мярка на Турция. Естествено, в 21 век не може да се затварят граници просто така. И вие, Европейският парламент, Европейският съюз би следвало да настоява Турция да отвори границата. Тук не, е, не говорим за, за друго, освен за, за страна, която е, очаква да се е, присъедини към Европейския съюз е, съюз е, и в същото време държи затворена граница е, със своя съседка. Аз бих се противопоставил, както казах, на идеята Армения едностранно да ратифицира протоколите, тъй като сме убедени, че дори и при такава стъпка от наша страна, турското правителство няма да ратифицира от своя страна протоколите, ще ги, ще, ще, ще се възползва недобросъвестно от тези протоколи, за да влезе в ролята на посредник по повод на конфликта между Нагорни Карабах и Азербайджан. Ние не можем да приемем такава роля на Турция в този конфликт. И, и най-сетне относно Нагорно-Карабахския конфликт и е, евентуалната опасност от възобновяване на военните действия, казах и, и ще повторя, президентът на Азербайджан Алиев е, и е, различни е, азербайджански политици не пропускат възможност да правят воинствени изявления – е, и, и дори всеки ден, дори, дори в момента, е, вероятно се нарушава примирието. Азербайджан използва приходите си от е, износа на нефт, за да се въоръжава. И аз не виждам някаква адекватна политическа реакция от страна на Европа, от страна на международните организации. Не съм чул е, някой да е настоявал пред азербайджанската страна да, да престане е, да отправя такива воинствени нападки. Е, в 21 век, разбира се, войната не е изход, на, на, от който и да било проблем. Ние все още не сме се е, отърсили от последиците от войната от 1991-1994 година, започната от азербайджанските власти. Е, и аз е, винаги се изказвам против употребата на сила. Само мирните разговори е, могат да, да очертаят пътя напред. Ние желаем да живеем в мир с нашите съседи и ще се стараем всячески да преодоляваме всякакви различия в нашия регион по мирен начин. Благодаря. Благодаря ви, господин председател на Армейския парламент. Това бе е, една крайно интересна дискусия. Естествено, разговорът ни не приключва до тук. Сигурен съм, ще имаме нови поводи е, за по-нататъчно развитие на сътрудничеството помежду ни. Е, пожелавам ви успех в усилията за постигане на мир. Да се надяваме всички проблеми е, по границите е, да бъдат преодолени скоро е, и ефикасно. И разбира се, може да разчитате на подкрепата на Европейския съюз. Благодаря на всички изказали се. Сега предавам председателската щафета на колегата Паско до края на заседанието. Thank you very much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 Okay, so uh, I would like to uh, welcome. Uh, Бих искал да приветствам с добре дошъл негово превъзходителство Мохамед Джавал Ал Дореки, посланик на Ирак в Европейския съюз. Както ви е известно, Ние се нуждаем от изясняване на ситуацията, защото знаете, че преди няколко месеца в Ирак се произведоха избори и все още не са излезли окончателните резултати. Освен това, мандата за избор на президент също е изпълнен. Искам сега да дам думата на негово превъзходителство, посланника на Ирак, да разгледа всички тези въпроси, след което ще проведем дискусия. Искам да напомня на колегите, че имаме след това още една точка в дневния ред. Ваше превъзходителство, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати от Европейския парламент, дами и господа, позволете ми най-напред искрено да благодаря на председателя Албертини, че ми даде тази ценна възможност да говоря пред депутатите от Комисията по външни работи относно развитието на ситуацията в моята страна и за достранните отношения между Ирак и Европейския съюз. За мен е удоволствие да говоря пред вас. След 35 години на брутална диктатура и тоталитарен режим, при който Ирак беше изолиран от цивилизирания свят с ниск стандарт на живот и не отговарящи на изискванията образование, здравеопазване, както и други важни сектори. Ситуацията значително беше влушена. Сега обаче ние се доближаваме до свобода и демокрация, но страната е залята от вълна на тероризъм, идваща от е, различни ам, страни, включително съседни. След е, тези много трудни 7 а, години, а, действително се случиха много а, неща, които почти доведоха до застой живота в страната. Стотици иракчани се жертва ежедневно, много напускат страната. Алкайда и твърдите привърженици на а, Садам направиха всичко, което а, беше възможно, за да предизвикат между особици. Но гражданската война не се състоя и няма да се случи никога в бъдеще. Ситуацията се подобри. Ударната сила на Алкайда и на милициите намаля, но въпреки това те все още могат да преминават безпредседателно границата от съседните град... страни. Ние наближаваме края на 2011, когато определен срока за отегляне на чуждестранните войски от е, Ирак съгласно споразумението е, СОФА и продължават трудните преговори между правителството на Ирак и Съединените щати. Знаете, че иракчанските сили получиха добро обучение и те поемат е, отговорността за сигурността на страната от силите на САЩ. Ирак, дами и господа, направи първите се стъпки по пътя на демокрацията и е твърдо решен да продължи напред, въпреки високата цена, не само като се противопоставя на тероризма от името на целия а, свободен свят, а, но и като не допуска вътрешна намеса, а, външна намеса вътрешните си дела. Не само защото демокрацията не е нещо, което се подкрепя от мнозина в региона, защото има такива, които искат да формират бъдещето на Ирак според собствените си интереси. След 8 години на война с Иран, на нападение срещу Кувейт, инфраструктурата беше почти цяло разрушена. Нов Ирак иска да развива добри отношения с всички свои съседи на базата на взаимно уважение, зачитане на взаимните интереси и не намеса вътрешните работи. Ние силно вярваме, че насърчаването на подобна политика би било в интерес на всички страни и ще гарантира стабилността на региона, което е нещо важно за целия свят, тъй като голяма част от енергийните нужди на света се задоволяват от този регион. Преходът е труден, има още много предизвикателства пред страната новият парламент, новото правителство ще трябва да ги решават. Например, подобряване на управлението, разширя... разнообразяване на източниците на богатство, както и разнообразяване на източниците на доходи, освен тези от петрол. Има доста нерешени въпроси, например Киркук, спорни области, промяната в Конституцията, приемането на закон за енергетиката и прочие. Много споразумения бяха подписани с петролни компании за увеличаване на производство на петрол и предстоят такива и в сферата на газоснабдяването. Дами и господа, Ирак е сложна страна с много етнически групи, с различни вероисповедания, религии, с различни езици. Това е било така хиляди години. Но а, ние трябва да действаме рационално, отговорно, като спазваме правата и убежденията на останалите. Иракчаните, особено политиците, трябва да изграждат доверие помежду си, да провежда диалог, да търсят компромиси. Процеса на националното помирение и единство започна и трябва да се отрази и при формирането на новото правителство, което, което трябва да включи представители на всички различни а, компоненти на иракското общество. Отношенията между Ирак и Европейския съюз се развиват а, задоволително. Вървят преговори за споразумение за партньорство и сътрудничество. Всъщност такова споразумение беше е, договорено и се очаква да се подпише скоро. Това ще бъде крегален камък в двустранните ни отношения. Искам да използвам тази възможност да благодаря на експертите от комисията, от съвета, на различните председателства, които работиха усърдно с своите колеги от Ирак за постигането на това. Благодаря също и на служителите на Юрлия Став, Лекс. Беше подписан и меморандум за разбирателство в областта на енергетиката. Надяваме се, че това ще проправи пътя за сътрудничество в тази важна област в бъдеще. Ирак, е, дами и господа, търси специални отношения с Европейския съюз във всички аспекти и ние подкрепяме, е, ние приемаме подкрепата на Европейския съюз, за да можем е, да си възстановим изцяло суверенитета, като се освободим от е, тежкото бреме на е, глава 7 от хартата на ОНЕ, която беше наложена на Ирак. Дами и господа, искам сега да се спре на е, важен на връзка в двустранните ни отношения, а именно за отношенията между Камерата на представителите на Ирак и Европейския парламент. Тези отношения се развиват бързо през последните години. Искам да поздравя членовете и председателя на групата за връзки с Ирак от предишния парламент за доближаване на тези две демократични институции и за създаването на възможности за парламентаристи от Ирак да се възползват от опита на различните комисии на Европейския парламент, чрез различни посещения на делегация от Ирак и чрез многото посещения в Багдад. Благодарение на баронес Никълсън, на Ана Гомеш, както и на други членове на делегацията от предишният мандат. Надявам се, че няма да обиди никой, ако изразя желание което се споделя и от доста членове на делегацията, че сегашното председателство на делегацията за връзки с Ирак ще продължи тази мисия. Искам да се обърна към председателя да не взема страна и да не насърчава а, мненията и интересите само на определени политически а, групи, да зачита всички политически формирования в Ирак и да не засяга чувствата на никой иракски а, структури. Да не, не се обвързва с организации, които често се изчитат от терористични, съгласно Конституцията на Ирак и които са участвали с бруталните сигур... сили за сигурност на предишния режим в а, а, бруталното потушаване на народното възстание от 1991 година, защото това би означавало намеса в вътрешните работи на Ирак. И няма да допринесте за развитие на отношенията между Ирак и Европейския съюз. Аз високо оценявам, дами и господа, вашия интерес към ситуацията в моята страна и се надявам, че вие ще работите а, за развитие на добрите отношение между нашите два парламента. Председателят, благодаря ви, господин посланник. Сега бих искал да дам думата на господин Мауро, който е докладчик е, за Ирак. Имате думата, господин Мауро. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин посланника за неговото въведение – Оратора се прекъсва. Immagino che adesso lei riceva la traduzione, signor ambasciatore, quindi penso di poter dare il via alle mie domande e parto effettivamente da Така, сега всичко с превода е наред. Въпросът ми е. Аз а, изхождам от един аспект, който а, днес е проблематичен от наша гледна точка. Конституирането на новото правителство. Мислите ли, че ще се стигне скоро до ново правителство или ще трае, това ще трае известно време? Е, бих бил благодарен, ако ни дадете повече подробности по отношение на е, пречките пред едно ново правителство, господин Малики и господин Лауго. Е, сигурно има противоречие между политическите партии, сигурно има напрежение в обществото, но кога може да очакваме резултат и каква е вашата лична оценка на ситуацията? И на второ място един въпрос за, усиленото, за засиленото насилие. Ситуацията на силите за сигурност беше много трудна. Но кое е най-голямото предизвикателство за вас, от ваша гледна точка, за сигурността? След като се изнесат американските войски, как се подготвяте за този период? И последният ми въпрос засяга малцинствата. В момента има около 1 милион хора, които из... Е, живеят извън Ирак, в Сирия, например. Какви са бъдещите мерки на бъдещото правителство да дадат възможност на тези беженци да се върнат в страната? Има хора, които биха могли да дадат голям примус за развитието на своята страна. И последния ми въпрос. Как оценявате трудността на преговорите с Европейския съюз и кои аспекти бихте оценили положително, така че да могат те да бъдат ратифицирани. Вие трябва да ратифицирате, да подпишете споразумението чрез ратифициране е, в парламента ние се, бихме се радвали да посрещнем представители от вашия парламент, тук в нашия парламент, за да може да обменим мнение. Uh, uh Госпожа Гомеш има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин посланник, за откроменото ви експозе. Вие казахте, че Ирак е сложна страна, но че нещата вървят и че няма връщане на страната, на ръба, на това, което се опасяваха, че може да се случи, а именно Ирак да се превърне в провалила се държава. Но има насилие в Ирак. След, а, а, преговор... След изборите вървят преговори, което обаче показва, а, че политическите сили са готови да не допуснат връщане към между, а, между особиците и насилието от преди. Благодаря за това, че споменахте чуждестранната намеса от съседни страни във вашата страна. В този парламент ние сме силно загрижени от такава намеса от страна на Иран, но има такава намеса и от други съседни страни, да речеме Саудитска Аравия, Сирия, понякога дори Турция в северната част на страната. Тя извършва набези преследвайки а, активисти на а, Кюрдската партия. Какъв напредък е постигнат според вас, не само по отношение на завръщането на беженците, както посочи господин Мауро, но как решавате проблема с вътрешно разселените лица? Това е още по-сериозен проблем, отколкото проблема с бежанците. Този въпрос е свързан с ситуацията с сигурността. Много хора не могат да се завърнат по домовете си, защото ситуацията не е толкова стабилна и сигурна там. Вчера на заседание на делегацията за връзки с Ирак разбрахме, че неправителствени организации работят по въпросите на правата на мълценствата, т.е. вървят и преговори, те ще могат да работят заедно с парламентаристи от Ирак по тези въпроси в едните месеци. Бих желала също да ви помоля за повече подробности за меморандума за разбирателство в енергетиката, дали това е свързано с газовите находища в АКГ или други такива в Ирак. Бихте ли дали също малко повече информация за отношенията с а, кюрското правителство, между централното правителство и кюрското правителство? Президента Барзани посети неодавна Франция и Германия. Трябва да призная, че се радвам, че тези посещения се състояха. Мисля, че по този начин може да се преодолее неохотата от миналото за ангажиране с регионалното правителство на Киргизстан. Тъй като съществуват множество възможности, които трябва да се оползетворят за подобряване на отношенията не само с а, регионалното управление а, в Кюрската зона, но и да се развива капацитета в а, този кюрски регион, където има по-висока степен на сигурност. И в заключение, позволете ми да кажа, че напълно разбирам това, което вие казвате за делегацията за връзки с Ирак. Аз не съм доволна от това, че вие сте получили неодавна писмо, в което се посочва, че глава 7 трябва да бъде наложена на Ирак, тъй като все още не е намерено решение за формирането на правителство. Това не отразява мнението на повечето от членовете на делегацията за връзки с Ирак. Те не бяха консултирани. Вчера на заседание ние а, договорихме процедура, която да ни позволява подобни неща да се случват в бъдеще. Така че имайте предвид, че това не отразява мнението на мнозинството на членовете на тази делегация, само на председателя. И аз не мога да а, приема такова предложение, което по мое мнение е изключително несправедливо и не отчита постигнатия напредък, независимо от множеството трудности, пред които са изправени иракчаните. Благодаря. Сега искам да помоля госпожа Лохмилер, която е председател, за връзки с Ирак, след което ще изслушаме и други колеги. Ще дадем възможност на посланника за отговор, след което ще дам думата на последните четирима оратори. Госпожа Локмилер има думата. Благодаря, благодаря, господин посланник, за вашето въведение и за вашето обяснение. Аз имам въпрос за ситуацията с човешките права в Ирак. От една страна имате в Ирак един доста либерален закон за пресата, но от друга страна има е, доста журналисти, които работят за независими медии, които обаче са под политически натиск. Е, има често репортажи за атентати срещу журналисти и не е изключено, че тези атентати са организирани от тайните служби. Искам от вас да разбера как оценявате ситуацията. Освен това има и е, случаи на е, арестувания, на арести, на мъчения. А, виновниците за тези е, неща трябва да бъдат подведени под отговорност. Освен това, винаги има напоследък и таки, атаки върху иранско-иракската граница – Министър-председателят Малики е засегна този въпрос през юли. И според правозащитни организации е, от е, тези атаки са пострадали и граждани. Имаше сведения за 5000 прогонени от района хора. Интересно ми е каква, какви ще са мерките на иракското правителство в това отношение. И освен това, е, искам да ви попитам за ситуацията в Кемпаша. Вие не директно направихте препратка към този регион. Е, казахте, че този лагер е бил атакуван. Ние няколко пъти сме говорили в Европейския парламент за това. А е, казва от е, на 11 юли, че един иракски съд е заповядал е и обвинил 39 члена да бъдат арестувани и подведени под отговорност. Искам да знам какво е обвинението. Господин посланник, имате думата посланника за отговор. Искам да благодаря на зададените въпроси. Господин Мауро, ще започна от вашия въпрос. Както и ще забърна внимание на последния въпрос за връзката, за преговорите, които се водят за споразумение за партньорство и сътрудничество. Мисля, че преговорите минаха много добре. Проведохме много кръгове на преговори в Брюксел, в Багдад през последните две години. Действително имахме сериозни проблеми. Обикновено моят опит сочи, че когато се провеждат подобни преговори с арабски страни или други страни от региона, винаги възниква въпроса за правата на човека. В този случай нямаше такъв проблем и имаше някои дребни подробности, така че считам, че в крайна сметка успяхме да постигнем едно споразумение и само въпрос на време е да бъде парафиран и да премине през дългия процес на ратификация в различните национални парламенти, както и тук в Европейския парламент. Това е много важно споразумение. То ще бъде крайъгълният камък в бъдещите ни отношения. Беше зададен въпрос от господин Мауро за ролята на въоръжените сили. Всъщност, по време на предишния режим ние имахме 1 милиона войски. Ние имахме доста войни с Иран, 8 години, Кувейт, освен това, войската се използваше и срещу иракчани в южната част на Ирак. След това армията беше разпусната. Знаете, че това стана а, началото на окупацията. Преди повече от година ние проведохме доста сложни преговори с Съединените щати и стигнахме до едно ясно споразумение. Американският посланник каза, че доста ам, трудно е било всичко. До края на 2011 чуждестранните сили трябва да напуснат страната. Много усилия се полагат през последните години за обучение на а, военните. Почти 99% от операциите се извършват от а, иракски военни. Ние нямаме военно-въздушни сили. Надяваме се до края на 2011 да можем да водим сами всички военни операции. Проблема с бежанците. Това е изключително сложен хуманитарен проблем. Ирак традиционно не е известен като страна, която е източник на бежанци. Точно обратното. Ние получаваме много при, приемаме много беженци, както беше през 80-те години, например, от е, Египет, но след тези дълги войни и след е, решенията на съвета за сигурност на ООН е, имаше почти пълен бойкот срещу Иран. Много иракчани дойдоха в Белгия, в Европа по економически, финансови причини. След 2003 след нападенията на Алкайда и прочие. Ирак беше на ръба на гражданската война и започнаха междуособните междуособиците в страната. Съседни страни е Сирия, Иран, Йордания, Египет приеха беженци. Е, има спор за бройката. Правителствата на съседните страни говорят за милиони, докато а, официалните цифри посочват, че само 200 хиляди иракчани са регистрирани като а, беженци. А, много иракчани напускат страната като туристи. Те пътуват, после се връщат. Искам да благодаря на някои от страните от Европейския съюз, които приемат иракчани и им предлагат подкрепа. Европейския съюз беше много щедър в това отношение. Относно формирането на правителството. И това мога да го свържа и с положението в Белгия. Нещата са сложни. Ние имахме преди диктатура и тогава за минути се формираше правителство. Садам решава и готово. Но този път иракчаните се обединяват, за да формират своето правителство. И това не е лесно. Например, суните а, бойкотираха предишното правителство. За пръв път сега ръкчаните се объединяват. Знаете, че съществува все още доста силно недоверие. Ние трябва да се научим отново да се вярваме, да се излучваме, да се приемаме, да правим компромиси, да водим диалог. Затова много усилия трябва да бъдат положени и трябва да проявим нужното търпение. Госпожо Гомес. Okay. Oh, yes. Yeah, this is a problem. Intervention of neighboring countries. One cannot choose a neighbor or така, намесата на съседните страни, човек съседите не може да си ги избере. Ирак още по-малко. Е, много е трудно преди 2003 година, разбира се, ние имахме много лоши отношения с съседите си. Нападнахме Ковейт, знаете за войната с Иран, имаше е, намеса в, в Сирия, макар и уж сродни да бяха управляващите партии в Сирия и в Ирак. Е, и честно казано, когато е, Садам беше свален, бе свален не, не само режима. Цялата държава бе е, разтурена. В продължение на месеци е, нямаше е, дори полицейски служби. Едва съумявахме да регулираме движението по пътищата. И винаги, когато има вакуум, вакуумът трябва да бъде е, запълнен и толкова по-зле е, че нашите арабски братя, които следва да ни се притекат на помощ преди всички останали, е, с които споделяме толкова много общи интереси, не се озоваха на нашия призив и някои от големите арабски е, страни все още ги няма, а обвиняват е, е останалите страни, че се намесват в Ирак. Дори е, е, в последните избори до голяма степен бяха регионални, не, не, не просто иракски избори. Е, честно казано, не за протокола, разбира се, всички се намесваха. Всички съседни страни, преследвайки своите интереси. Демокрацията не е добре дошла в региона, това трябва да се каже. И, и, и това е коренът на много проблеми. И всеки е, иска да влияе върху Ирак, е, удовлетворявайки собствените си желания и потребности. И Ирак, е, знаете, разполага с вторите по големина петролни резерви в света, а произвежда едва около 2 милиона барела на ден. След като сключихме споразумения с основните петролопроизводители, можем да изнасяме за 6 годишен срок е, между 6 и 10 милиона е, барела. Е, така че някои няма да останат доволни от това. И все пак ние се опитваме. Опитваме се да, да водим диалог със своите съседи, да ги убеждаваме, че за всички ни, за, за региона и за целия свят е, е регионът да бъде регион на мир, на, на сигурност и, и естествено да, да остане основен доставчик на е, нефт. Ние би трябвало да търсим економическо е, сътрудничество, да интегрираме економиките на, на съседните страни и, и смятаме да упорстваме в това отношение. Госпожа е, Гомеш попита за вътрешните бежанци. бежанци. Да, това, това е аспект на бежанския проблем. Когато започнаха между особиците, шиитите е, напуснаха домовете си, е, е, насочвайки се към части от страната, в които биха били мнозинство. Същото може да се каже и за сунитите. И всички експерти ще ви кажат, това е последният етап от всяко национално помирение. Тоест, хората да се върнат по домовете си. А, аз, например, ако, ако е, в момента живеех в Ирак, е, не бих могъл да, да отида до, до собствения си дом. Е, нещата се променят, но, но, се, но се променят бавно. Може все още да се говори за, за последиците от етническо прочистване на места. Неправителствените организации. Госпожо Гомеш, неправителствени организации права на човека. Опитвам се да, да обединявам въпросите, за да пестим време. Е, тези думи не присъстваха в нашия речник доскоро. Ние мобилни телефони нямахме, нямахме спътникови комуникации, бяхме изолирани от останалата част от свободния свят. Така че нещата са в своя зародиш. Много, много, много е трудно. Да, наистина нарушават се правата на човека, но имаме министерство на правата на човека и толкова по-добре. И съвсем скоро ще имаме независима комисия за правата на човек. Последният доклад, публикуван е, едва преди три дена от ООН, е посветен на правата на човека е, в Ирак, е, е, разчита на информация, предоставена от Министерството на правата на човека. Това също е нещо положително. Докладът високо оценява ролята на Министерството, но, но цялата тази култура е нещо ново за нас. По същия начин за неправителствените организации. Знаете, е, много лесно в началото се поражда корупция, недобросъвестност. И все пак броят на неправителствените организации расте, те, те укрепват и, и мисля, ролята им расте и ще расте. Въпросът за, за енергийното споразумение, то, то, то, то наистина е много важно и двете страни, и Ирак и Европейския е, съюз, в лицето на комисаря за енергетиката, положиха сериозни усилия. Ние се нуждаем от Европа, нуждаем се от Европейския е, съюз. Е, всички разбираме затрудненията, на които се натъква Европейския съюз в усилията си да диверсифицира енергоисточниците и доставките, да, да не изпада в зависимост от един единствен производител. Така че двустранен интерес има Подписахме много важно споразумение за петрола е, и скоро за природния газ, но, но споразумението не включва АКАС. Там те първа предстоят е, някои експертни разговори между Ирак и е, Европейската е, комисия е, за някои практически стъпки да се стигне до меморандум е, за разбирателството, е, в който ще бъде включен е, е, и района АКАС. По-нататък за политическото устройство на страната е, ние имаме федерално устройство. В Северен Ирак, знаете, е федералната провинция Кюрдистан. Това за нас също е нещо ново. Много хора в Ирак смятат, че се стига едва ли не до разцепление на страната, до някакъв сепаратизъм. А, трябва да ви кажа, нерядко черпим вдъхновение в усилията си и от Белгия, от белгийската история и настояще. Проблеми има, има, има много взаимно неразбиране между е, е, централното правителство и е, провинциалните управи, но все пак има и, и обща мъдрост, има и общ разум. Наистина, въпросът за Киркук е много е, щекотлив. Е, има съответните конституционни разпоредби, има я пътната карта и все пак е, ще отнеме време. Взаимното недоверие е нещо много, много важно в иракския политически живот. И, и все пак отношенията стават все по-здравословни, бих искал да кажа. Е, що се отнася е, до е, казаното от вас за европейското присъствие, да, то, то е важно. В крайна краща Кюрдистан е част от Ирак и, и така трябва и да остане. Госпожа Локпилър, благодаря ви за зададения въпрос. Правата на човека в Ирак, както, както казах преди малко, това за нас са нови неща – но ние се учим. Е, имаме отличен министър, тя, тя е жена, е, представителка на християнската е, общност. Е, пределно откровена е, не се бои да критикува и, и някой от своите колеги министри, но се ползва с широка обществена подкрепа, подкрепа от страна на неправителствените организации. За, за, неправит, за, за изтезанията, да, вие сте права, между другото, и не само в нашите затвори, знаете, в американските затвори по време на около окупацията имаше изтезания. И, е, дори в някои а, е, е, демокрации с, с стара вековна традиция се случват такива неща. Вие споменахте и, и аз ще потвърдя никой не може да бъде задържан, не може да бъде лишаван от свобода, освен по решение на съда. И нещата лека по лека се променят. Те не са такива, каквито бяха преди 3-4 години и, и те първа ще се е, променят. Ние не, не можем е, да, да бъдем убедени. Естествено, едва ли и, някой, е, който взема при сърце правата на човека, би бил убеден, че сегашното положение е, е приемливо, но, но то ще се промени. Свободата на печата, да, свобода на печата имаме и се гордеем с това е, и то е, не без основание в целия регион. Едно време имахме два вестника, е, и две телевизионни станции и те и двете бяха подчинени на режима, сега са безброй, не знам, 50-60 вестника, никой не ги контролира. Разбира се, те могат да бъдат съдени по, по граждански ред, но това е единствения начин. И да, е, е, в някои части на страната е, журналисти са затварени. Вие споменахте един бе убит. Но, но в края кращата съдебна система има, има, има закони. А неблагополучията могат да бъдат разбрани, имайки предвид повече от 30 години брутална диктатура, която преживя страната. По-нататък, е, е, госпожо, е, надявам се, вие разбирате. Според мен МКО бяха поддръжници на, на, на Садам, участваха в жестокото смазване на, на възстанието, на интифадата в, в Ирак, а и в Кюрдистан. И, и, преди пет години, когато френската полиция е, извърши проверка в е, един от е, центровете им в е, Париж, е, бяха конфискувани 3 милиона е, е, долара, опаковани в иракски вестници. И, и е, никой, никой не ги пипа тези хора. При, е, все това е, живи са родствениците на, на техните жертви. Сега ние никога а, е, е, няма да ги, да ги принуждаваме е, да правят каквото и да било, но, но на, на своя земя ние не ги искаме. Е, това са е, хора, чието ръце са окървавени с кръвта на иракските синове и дъщери. А те имат паспорти за Канада, за, за къде ли не. За, защо не, не, не, не, не вървят там? Инак те трябва да бъдат подведени под съдебна отговорност. Някои от роднините на, на загиналите е, е, подадоха е, жалба в съда. Мисля, едва, едва вчера всъщност бе взето решението за това. Благодаря. Благодаря. Както виждате, времето напредва. Имаме още четирима записали се за изказване и аз бих искал да се придържате, госпожи и господа, в рамките на минута и половина. Изказване. Господин Майерс има думата. Благодаря, господин. председател. Искам да направя едно предложение е, би трябвало времето да се разпредели по друг начин за изказванията. Господин посланник, бях много изненадан от това, което чух. Е, това, което каза председателя на делегацията. Тя каза, че военното изкуство означава, че онези, които властват на дадена територия, те ще разпределят територията, но трябва да сме по-внимателни при подобни обяснения. При процеса на изборите Иракския национален алианс каза, че е имало нередности. Имало 52 кандидата, които трябвало да се откажат от избори. При това сложно, при тази сложна ситуация е трудно да се създаде правителство. Министър-председателя трябва да е шит, а пък президентът трябва да е сунит или кюрт. Това са също религиозни проблеми. Има ли такива проблеми? Моята политическа група винаги е била против инвазията. Ние винаги сме били против е, такива неща. Ние не говорим за връзки с Ал-Кайда, но за всичко стои петролът. Това е истинският интерес, който движи тези събития. Има 1 милиард долара, които сте получили от Япония. Но въпреки това, е, има, имате нужда от много още милиони, за да започнете да произвеждате петрол така, както произвеждахте преди. преди. Президент Паско. Господин Хаци. Каци, Кацин. Аз би трябвало да говоря на моя роден език, защото регионът е символ на много езиковото разнообразие на различните култури. Ясно е, че Ирак има нужда от време, но Сравнението с, с Белгия не е много удачно. Белгия има един монарх, който представлява държавата, а пък Ирак има нужда от правителство, от парламент, от президент или президентка и трябва да получим и едно положително послание от Ирак. В е, Европейския парламент искаме да имаме връзки с вашия парламент и то с всички политически групи не бихме искали да има негативни инциденти, бихме искали да имаме връзки като Европейски съюз с всички региони в Ирак. Аз съм бил в Ирак, но само в Кюрдистан. И според мен важно е много необходимо е създаването на едно правителство, за да може то да представлява страната, да може да посреща посещения от чужбина, за да може да се отвори пактат, за да може да тръгне економиката. Господин посланник, искам да ви попитам какви са плановете на иракското правителство за енергийната и пътната инфраструктура и какво смятате да правите, с развитието на економиката след толкова години война. Има нужда от инвестиции, от обновление. Аз съм все още възхитен от селскостопанския потенциал на старата Месопотамия. И интересно ми е какво имате предвид в тази област. Благодаря, госпожа Хвала Лепо. Господин Господин председател, аз винаги съм кратък. Два основни въпроса. Преди всичко инфраструктурата. Е, как се развиват отношенията между националното и местните правителства, особено във връзка с инфраструктурата и най-вече в енергетиката? И на второ място, каква е съдбата на паметниците на древната култура, е, с които Ирак е така богат и за чиято съдба ние проявяваме такава загриженост. Господин Танък. Няколко въпроса, господин председател. Първо, разбира се, всички сме наясно, че федералното устройство на РАК е твърде крехко. Според посланника, вероятно това е един твърде политически въпрос за един посланник, но смята ли той, че нещата ще се крепят на една непрекъсната коалиция, включително с участието на сунитите, или пък страната би могла да просъществува е, като шиитите са е, е, на власт без участието на сунитите. По-нататък за двустранните отношения между Ирак и особено Саудитска Арабия, която очевидно проявява сериозно безпокойство за влиянието на Иран в Багдад, а и с Сирия по точно противоположните причини – е, до каква степен е, е, единственият оцелял баски режим би поддържал добри отношения с новото правителство на основа на шиитската връзка. И друг един въпрос, който вземам при сърце. Вие споменахте министърката на правата на човека, която е християнка. До каква степен по-сериозно ще погледне е, иракското правителство на християнското наследство и особено на асирийското е, християнско е, мълцинство, което сега се спасява в, равнината Нинева от гоненията както на иракското правителство, така и на сирийското? Интересно е това, което казвате. Иран, Иран се опитва да наложи правителство в Ирак. Това според мен не е възможно. У нас се произвеждат избори, свободни избори. Да, вярно, с някои проблеми, но общо взето свободни и честни избори. А и онези, за които избирателите знаеха, че са привърженици на иранската страна, не, не постигнаха кой знае какъв резултат на изборите. А, управлението на страната трябва да бъде широко представително, да включва шиитите, сунитите, кюрдите, туркмените. Така, така трябва да бъде. Това е единственият начин и аз мисля, че всички политици разбират това и са убедени че само така може да се управлява страната. Ето защо и е, формирането на правителство отнема толкова дълго време. Така че няма да бъдат шиити, сунити. Е, вземете самата конституция. Тя не предвижда такова нещо, защото шиитите са мнозинство. Е, те е, могат да получат и парламентарно мнозинство стига да постигнат съгласие помежду си, но, но такова няма. И а, добре, не би следвало а, а, да се изненадаме, ако следващия министър-председател е представител на шиитите, но, но това е демокрацията. Какво друго? За петрола преди няколко месеца Ирак подписа сериозни споразумения с големи петролни компании и честно казано повечето от тях бяха от Европа. Американците е, е, получиха един сравнително малък е, договор за, за едно находище, така че не се притеснявайте. По отношение на представителите на Европейския парламент, аз напълно подкрепям идеята за контакти. Е, все още не е започнал работа новоизбраният иракски парламент, не е избран негов председател, но, но, но е, е, трябва да, да, да подемем инициативата. Виждам тук бивши председател на Европейския парламент, господин Пьотеринг. Приветствам ви, господин Пьотеринг. Вие допринесохте много за двустранните отношения на времето инвестиции и проекти за, за развитие. Да, разбира се, ние се нуждаем, жизнено се нуждаем от капиталовложения, поради което и парламентът гласува един доста благоприятен закон за чуждестранните инвестиции и те започват да прииждат от, от Франция, от Китай. Е, Китай, разбира се, е, е, винаги реагира бързо. От Турция имаме белгийски, имаме германски фирми, особено в петролодобива, както уважаемия депутат подсказа, необходими са ни не 10, 15, 200 и повече милиарда долара трябва да бъдат вложени в нефтодобива и, и това, това ще стане. Отношенията с Саудитска Арабия, с Сирия, тук трябва да проявя диплопатичност, не мога да бъда съвсем <laughs> откровен. Както казах, не се погаждаме, кой знае колко добре, поне с някои от съседите си. Някои от нашите съседи са обвинявани за това, че допускат преминаването на терористи през тяхната граница в Ирак. Те, те не са доволни от това, но, но това са фактите. Сериозно е вмешателството от страна на нашите съседи. Много от тях не са доволни от това, което става в Ирак, било то поради демократичните процеси, било то поради това, че Ирак е, отново ще бъде е, круп крупен е, е петролопроизводител, по, по най-различни причини, но в края на краищата е, тук става въпрос за, за е, е повече от 30 милиона души е, население е, с Ирак трябва да се, да се съобразяват. Е, е, а колкото за е, историческото наследство на Ирак, да, много ценности бяха унищожени. Това е една трагична загуба за, за цялото човечество. Е, миналата година е, е, посетихме с белгийския външен министр музея в Багдад и по-добре са сега нещата. Има две големи зали с спасени, оцелели ценности, но, но те са не повече от 50% от това, което беше. От друга страна пък има нови, нови е, находки е, е, в Ирак, където и да, и да е, копнеш земята, ще намериш нещо. Та, е, все пак по-добре късно, отколкото никога. Благодаря. Благодаря ви и надявам се, че е, някои от въпросите ни получиха отговор. Е, сега ми позволете, господин посланик, да ви, да ви благодаря. И продължаваме нататък с посланник Торбен Бриле, специален представител на Европейския съюз за Судан. Okay, then. Благодаря, господин посланник, че приехте поканата ни. Ние ще обсъждаме друг важен за нас въпрос, а именно изборите в Судан. Ако се спомняте, преди известно време, тук наш гост беше Тамбо Беки, биш президент на Южна Африка. Обсъдихме много въпроси, свързани с тогава предстоящите избори, също референдума за самоопределението, за южната част на Судан, който е предвиден за месец януари. С нас към нас ще се присъединят малко по-късно двама колеги, които бяха там, Вероник Текайзер и господа Гомеш. И така, господин посланник, имате думата. Господин председател, благодаря ви. Благодаря на всички ви за тази възможност да кажа няколко думи за положението в Судан, както и за това какво предстои в Судан, където предстоят важни събития. Вие имахте възможност да изслушате ръководителя на мисията на Европейския съюз за наблюдение на изборите в Судан. И затова аз няма да влизам в подробности, само ще кажа, че се произведоха такива избори и в резултат се формира ново правителство със същите лица. Но Искам също да подчертая, че продължават и отношенията между двете страни по цялостното мирно споразумение, което беше сключено през 2005 година. С това беше сложен край на две десетилетия гражданска война в Судан. Сега то навлиза в заключителната си ключова фаза. Президента основателно каза, че през януари на следващата година ще се проведе референдум в южната част на Судан, където живеещите там ще се произнесат дали да останат в рамките на Единен Судан или искат да се отделят. Свидетели сме на важен момент в историята на тази страна. Това е решаващ период за региона, като се има предвид, че Судан е най-голямата страна в Африка с граници, които голямата си част са доста нестабилни. Бъдещето на Судан за останалата част на Африка също е много важно в политически план. Финализирането на Цялостното мирно споразумение включва произвеждането на референдум през месец януари следващата година. Това е заложено в мирното споразумение, което беше сключено между двете страни и което е гарантирано от международната общност. Има и други елементи в това споразумение, които трябва да бъдат припомнени. Основният е свързан с демаркацията на границата между Южен и Северен Судан – това е важен елемент, като се има предвид, че в Южен Судан ще се проведе референдум. Има също и други нерешени въпроси, свързани с един от трите преходни зони, ABA. Това е район, където арбитражният съд излезе с решение за уреждането на въпроси, свързани с границите, за определене на границите на тази е, зона. Но е, това решение на съда все още предстои да се приложи на практика. Важно е, че референдума ще бъде проведен и това трябва да стане по начин, е, който да доведе до надежден резултат всичко това изисква много внимателна подготовка, партиите да разбират а, необходимостта от прозрачност, а, да създадат възможност хората да обсъдят а, проблемите. Различни заключения, оценки бяха направени от мисиите за наблюдение на изборите, включително мисията на Европейския съюз които трябва да се отчитат при подготовката на референдума. Освен това, трябва да следим и за въпросите, свързани с ситуацията, която ще настъпи след референдума. Това са въпроси, които трябва да се договорят между двете страни, за да се гарантира мирно съвместно съществуване, зависимо от изхода от референдума. Това са въпроси, свързани с сигурността, гражданството, финансови аспекти, с природните ресурси, както и международните договори. За щастие, неодавна беше сключено споразумение между двете страни. В Етиопия беше сключено меморандум за разбирателство, което определя формата на преговорите. Този меморандум за разбирателство ясно подчертава, че двете страни трябва да участват в процеса, но може би ще е необходимо и известно посредничество в този случай е, ще се създаде е, група в рамките на Африкански съюз, е, председателствена от бившия президент Беки. Международната общност също може би ще бъде призована да помогне на тези страни при провеждането на преговорите. Всичко това ще е много важно за поддържането на мирни взаимоотношения между двете страни. Ситуацията в южната част на Судан винаги е била въпрос, будещ тревога. Миналата година бяхме свидетели на доста жертви, резултат от етнически междуособености, различни други конфликтни ситуации, които бяха често явление. Също наличието на много леки оръжия в тази част на страната, дестабилизацията на други части, липсата на продоволствие и прочее. Всичко това осложнява нещата. Не трябва да вземаме зададеност, че югът, че югът може сам да реши редица от тези проблеми. Той ще се нуждае със сигурност и от подкрепата на международната общност и поддържането на продуктивни отношения с Северен Судан. Ситуацията в Дарфур остава въпрос, който буди безпокойство. Сигурността там се влуши през последните 6 месеца. Всъщност, свидетели сме на нападения срещу миротворческите сили, ООН, на Европейския съюз. Бяха дадени жертви сред миротворческите сили. Има ограничаване достъпа до, до някои зони, където има сблъсъци между правителствените сили и въоръжените групировки всички тези инциденти засягат хуманитарната ситуация. Има все още заложници. Не съм сигурен точно за какви сили става дума, но всичко това се отразява зле върху способността на хуманитарните организации да изпълняват своите мисии. В Няла, в Дарфур, Мога да потвърдя, че атмосферата съвсем не беше насърчителна. Миротворците имаха трудности а, с осигуряването на периметър за безпрепятствена дейност на хуманитарните а, организации. Ние сме а, говорили преди, че решение на положението в а, Дарфур не може да бъде военно, то трябва да бъде политическо. Съвместният посредник на ООН и Европейския съюз а, а, прави също усилия да мобилизира гражданското общество. Аз участвах а, в а, откриването на форум на гражданското общество, който да бъде включен в процеса, за да могат да се чуят и гласовете на гражданското общество. Знаете, че има отказ от страна на някои от силите за участие в преговорите, така че ситуацията остава сложна засяга сигурността, освен това безнаказаността е нещо широко разпространено. Е, необходимо е и международните сили и правителството да намерят решение на тези е, проблеми. Всичко това показва колко сложна е ситуацията. Вчера беше съобщено от е, Международният съд че започнато и ново а, дело срещу вече а, заведените дела срещу президента на Судан. Така че всички тези въпроси трябва да останат на вниманието ни през идните месеци. Да се а, следи за отношенията между севера и юга, което е особено важно през следващите 6 месеца. Судан е важна страна в много отношения. Ангажимента на, Европейск... на Африканския съюз е, е насърчителна. Те играят е, роля там. Иска да се създадат условия за мирното съществуване между севера и юга, независимо от изхода от референдума. суданците от юга трябва да имат възможност да упражнят правото, което е заложено в мирното споразумение, а именно да гласуват за това дали да останат в рамките на суда или да се отделят. Трябва да бъдат положени всички усилия, условията за мирно съвместно съществуване да бъдат създадени независимо от изхода от референдума. различните международни фактори трябва да се опитат максимална степен да имат един последователен подход към Судан. Искам да спомена създаването на консултативния форум между ООН и Европейския съюз с участието на основни фактори от международната общност и двете страни от Судан за намирането на решение на положението в Судан. Господин председател, аз ще се огранича до тези встъпителни дуки, за да дам възможност да се проведе и дискусия. Председателят, благодаря. Искам да помоля сега колегата Вероник Декайзер която е основният наблюдател на Европейския съюз по време на изборите в Судан. Благодаря, господин председател. Уважаеми Торбен, голямо удоволствие да ви посрещнем тук. Няма да обяснявам ни дълго и на широко въпроса за мисията в Судан. Ще ви представя само въобщено резултатите на окончателния доклад и след това ще кажа няколко думи за бъдещето. Преди 15 ти на дена посетих Судан, за да е, внеса окончателния доклад на наблюдателската мисия по изборите на избирателната комисия в северната част от страната. След това посетих южната част от страната, е, пак с тази цел, но пък процедурата по внасянето на доклада е друга, за да е, не се поставят е, на равноправни начала двете страни, за да не се предрешават резултатите от референдума. Това, надявам се, е, ви дава да разберете, че в Судан ставаме свидетели на исторически момент е, в южната част от страната, но вероятно и на север, на изборите винаги се е гледало като на отстъпка в интерес на, на споразумението, на цялостното споразумение за мир, така нареченото Comprehensive Peace Agreement, подписано през 2005 година и сложило край на конфликта между Севера и Юга. То предвижда редица етапи, в това число изборите и най-сетне референдума, който би следвало да бъде произведен през януари. И след изборите е, е, в северната част от страната, доколкото всички кандидати биха могли с някакви шансове да се противопоставят на президента Албашир, си бяха подали оставката, т.е. Бяха, бяха оттеглили кандидатурите си, бойкотирайки изборите. Та в север, в края на краищата, президентските избори почти нямаха особен смисъл, тъй като общо взето кандидатът е, бе само един, е, така че не е изненада, че Башир спечели президентските избори. Разбира се, имаше ги и другите избори, избори на областни управители, е, законодателни събрания и така нататък, но независимо от всичко, залозите, така да се каже, значимостта на президентските избори на север бе значително отслабнал. Е, в южната част от страната водещата партия е СПЛМ и е, ръководителя на е, правителството на Юга Салваки е, е нейн ръководител. Та Салвакир е, спечели изборите на юг с резултат, който определено впечатлява. Има известни такива сталинистки е, признаци. Е, повече от 92% от гласовете бяха подадени за спечелилия кандидат. И пред наблюдателите възникна въпроса дали може да се вярва на тези е, резултати. Трябва да различаваме два етапа в хода на изборите – всичко преди изборния ден и след това на деня на изборите. Повече на север, отколкото на юг, можем да кажем, общо взето нещата протекоха коректно. Някой, който е по-критично настроен от мен, веднага е, би подчертал известни нередности и така нататък, но общо взето можем да говорим е, за съответствие с международните е, стандарти сега вероятно сме пропуснали е, е, определени не, нередности и трябваше да се задоволим с това, което е, успяхме да наблюдаваме на деня на изборите, без оглед на процедурата по регистриране на кандидатите. Та, усилия бяха положени определено, е, за това е, изборите да бъдат е, е, редовни. Е, е, и вече е, преброяването е, на, на бюлетините, на резултатите се оказа организационен провал. Първо бюлетините бяха 12 на, на всеки избирател, с, с, всички, с всички транспортни проблеми и общо взето всички обстоятелства се обединиха против избирателната комисия – и вече въвеждането на резултатите в информационната система, е, изградена с помощта на международната общност, за проверка на резултатите, за установяване на това дали в този и този избирателен район, примерно, не са гласували 100% за един кандидат, и, и съответно дали бюлетините, които са подадени на входа, са били подадени на изхода, т.е. да няма злоупотреба с бюлетините. Всичко това може се провери с информационно-технологична система. И след известни усилия избирателната комисия се отказа, просто заяви, че е, е, бюлетините не могат да бъдат въведени в компютърната система, ще трябва да се брои на ръка без е, каквото и да било наблюдение. В един момент просто контрол нямаше и ние е, трябваше да обявим, че е, резултатите от президентските избори бяха обявени при преброяване на по-малко от 5% от подадените бюлетини. Е, общо взето, резултатите можеха просто да бъдат измислени, Ням, нямаше нужда да бъдат, да, да, да бъдат и броени бюлетините, все тая. По-строгите наблюдатели, предвид политическия контекст, бойкота и, и така нататък, е, биха казали нещо друго. Но, но това е. е. Изборите трябва да ги приемем такива, каквито са, каквито са замислени, а именно последна стъпка, предшестваща повратния момент, а именно референдума. И, но във всеки случай за референдума ще трябва да извлечем полуки от тези избори. Понеже, уви, за е, демократичните аспирации на, на, на суданския е, народ, е, тези избори е, се оказват компрометиращи. Не бива да се допусне това за референдума. На юг имаше насилие, имаше въоръжени лица, особено по повод на някои кандидатури за областни управители, имаше провокатори, от север. Но общо взето нещата не протекоха толкова драматично. И употребената сила от въоръжените сили, от полицията, е, присъствали на, на място е, в избирателните пунктове, тормозили е, служители и така нататък, е факт, не бива да се допуска по време на референдума. Трябва да бъдат извлечени полуките от тези събития, те да не бъдат допускани. Аз а, а, посочих на президента Салваки, обърнах му внимание. Ако бъдат успорени резултатите а, е, от референдума а, е, през януари, а, ще възникнат сериозни проблеми, няма да овладеете милициите е, и, и, и въоръжените сили и, и нещата ще е, се върнат е, в предишния хаос. Така че международната общност е, трябва да окаже всяческа подкрепа на Судан, така че референдума да се проведе в една мирна среда. Нещо, което също е особено важно, за съжаление пристигнахме късно за да проверим всичко, е, е процесът на регистриране на кандидатите видяхме последиците от редицата грешки, допуснати в този процес. Поне 10% от гласоподавателите не намериха имената си в избирателните е, списъци. Понеже е, много хора е, е, стигаха до, до избирателните пунктове, не можеха да се намерят в списъците и фактически нямаше къде да отидат да гласуват. И нещо, което е особено важно, е, е, че можем да твърдим, че има е, злоупотреби, не можем да го докажем, злоупотреби при е, регистрирането на гласоподавателите. И ако същото стане е, е, за референдума, ако ние, Европейския съюз, ако възнамеряваме, ако ни поканят да наблюдаваме референдума, ако не можем да контролираме процедурата по регистриране на гласоподавателите, има едно правно положение, което в случая за референдума би, би имало ужасяващи последици, а именно 60% от регистрираните господаватели да гласуват. Може да си представите, ако една партия, аз не мога да кажа коя, желая да саботира референдума, тя е, намира е, мъртви души, е, избиратели, които са регистрирани обаче не се явяват, тези хора няма да гласуват, не са достигнати 6% и референдумът става недействителен. Така че въпросът за контрол върху регистрацията на гласоподавателите е от съществено значение. Разбира се, в юга желаят референдума. По-голямата част от хората в юга, но не всички. И за да се компрометира доверието в резултатите от референдума, би имало изключително тежки последици, които следва всячески да бъдат избегнати. От една страна, като се гарантира мирното провеждане на, на процеса, но и това най-вече ще бъде осигурено от, от ООН, но наблюдателските мисии следва да се погрижат за изредността на процес. И още нещо, което не съм повдигала още пред комисията, но то е важно. Трябва ли или не да се намесваме като наблюдателска мисия е, в избирателния процес. Нашата методология е много строга и е, тя не ни дава право на каквато и да било намес. Има други альтернативни е, методики. Е, например, е, други наблюдателски мисии наблюдавали регистрацията на, на избирателите, категорично заявиха, че процедурата е нарушена. И, разбира се, при положение, че ни поканят и станем свидетели на сериозни нарушения на самия подготителен процес, ще трябва ли да изчакаме нали, тук е, е, е, се казва, че, че ние сме арбитри. Обаче какъв е, ще, ще е този арбитър, какъв ще е този е, съдия на матча, който се намесва едва след като е свирил последния сигнал? Значи, докато играта се играе, не можем да се намесваме. Ето, ето това е сериозен проблем. Процесът е изключително важен, от критично значение и ние би трябвало, наблюдателската мисия би трябвало да постигне договорност на кой етап, под каква форма, вероятно дискретно, не публично да се намеси, за да коригира нещата, така че накрая да не бъде принудена да внесе е, доклад, който да взриви обстановката, да каже ето такива и такива и нередности и след това е, от срещната страна напълно е, оправдано да ни каже ми защо не казахте, когато трябваше. Ето това са, това са сериозни въпроси, които възникват днес за бъдещето на Судан и без да навлизам в техническите подробности, бих искала все пак да подчертая, че докладът, който представих е, бе тежък по отношение на, на суданците, е, при това, че е, така на краищата по-малко от 50% участие и, е, е, е, и, и, и все пак е, са избрани президенти. И все пак е, доклад, който отчита положените усилия на север, е, поне ни казват, че да, ще излекат необходимите полуки. Същото, между другото, можем да кажем и за реакцията на юга. Така че, Посланието общо взето е положително. Всички казват, добре, това беше е, така, генерална репетиция, е, следващия път е, ще се справим по-добре. Е, технически процедурата беше крайно сложна, с 12 бюлетини, всички видове власти се избираха едновременно. Хората се извиняват и обещават, че повече няма да правят така. Е, това е. Благодаря. Благодаря. Сега искам да помоля Ана Гомеш в качеството и на председател на групата за наблюдение на парламента. Но моля да спазвате регламента за времето, защото има още петима желаящи да вземат отношение. Знаете, че трябва да приключим до 18.30. Господин председател, напълно подкрепям това, което каза Вероник и нейните предупреждения относно провеждането на референдума в южната част на Судан и нуждата от намеса в подходящия момент. В рамката на основните насоки може би да се предвиди да, кога да се свири а, да се избере точния момент, кога да се намесим. Има редица а, аспекти, които трябва да бъдат спазени, за да бъдат признати изборите за валидни. Дългосрочната и средносрочна мисия в Судан не знае дали бяха определени. Но аз промених мнението си след като бях на място. Защото така разбрах по-добре какво се случва в Судан, така се подготвяме по-добре за бъдещето. За бъдещето дори след провеждането на референдума. Пулките, които трябва да се извлечем и да използваме при референдума, бяха много добре очертани от Вероник. Има реален риск е, да има нова диктатура или нова провалена държава. Затова е необходимо да има силен ангажимент от Европейския съюз и то не само при подготовката на изборите. Разбира се, подготовката на изборите е важна част е, от процеса, но да видим какво се случва в северната част на страната. Не трябва да пренебрегваме демократичните преобразования в Судан. Хората в Судан, особено тези от севера, ни дадоха ясното послание, че искат силно демократизация. Виждаме контраста с държавата на господин Башир и това, което той каза преди изборите, където бяха отправени заплахи, как ще бъдат отрязани езиците ни за това, което се предлага. И контраста с начина по който ни посрещнаха хората на Судан и ни казаха колко много ненавиждат тези изявления, направени от президента Башир. Тяхното поведение, начина по който ни приеха, беше много добър. За тези пет дни по време на изборите, можехме да забележим, както каза Вероник, редица нередности, защото всички смятаха, че е съвсем вреда на, на нещата да накарат хората, които още, още не са гласували, да отидат да гласуват. Струва се да се поработи в това отношение. Разбира се, не трябва да се пренебрегва Дарфур. Напълно подкрепям решението на Вероник, което беше мъдро, по мое мнение. Но мисля, че не беше достатъчно разбрано в комисията и от а, върховния представител а, Аштън. когато Вероника реши да се оттеглят нашите наблюдатели от Дарфур, тъй като там липсваха условия, които да позволят тези избори. Знаете, че много хора всъщност не получиха право да гласуват. Знаем какво се случи след това в е, Дарфур. Ситуацията там значително се влуши, според информацията, с която разполагам. Мирните преговори са зациклили. Беше а, е, арестуван, а след това а, е, освободен лидер на опозиционната партия, който участваше в, е, в изборите, оспорваше е, кандидатурата на Башир. В Кампала конференцията а, е, доведе до решение за връщане на паспорта му. Действително трябва да продължи нашия ангажимент и да да подготвим не само почвата за референдума. Господин Пьотеринг. Благодаря, господин председател. Аз съм много радостен, че посланник Приле е дошъл при нас. Ние се видяхме миналия май в Катун. Аз не съм толкова добър експерт като Ана и е, Гомес и госпожа Декайзер, но аз искам да благодаря на господин Приле за неговата подкрепа, когато аз бях в региона. Имам конкретни въпроси. Аз съм малко загрежен, че вие отново говорихте за това, че все още няма отграничаване на регионите, където се провеждат изборите. Наблюдението на изборите е важно, но също така трябва да има и отграничаване на изборните места. Освен това, говорихте за ОНЕ, за Китай, за Русия. Фактори, които определят това отграничаване. Мислите ли, че ще има напредък по този въпрос? Защото това е необходимо условие за успеха на референдума. Господин Сетано. Благодаря. Аз споделям мнението на Ана Гомеш. Дали е било разумно да се изпраща високо, толкова високопоставена мисия по провеждането на избори, в които а, участва лице, което е официално обвинено в геноцид. Нещо друго ми беше любопитно. Но можем да гледаме положително на нещата, като на репетиция за по-важните избори за независимостта на а, южната част на страната. Един от министрите от е, Юга а, даде да се разбере, че е важно да има установени връзки между парламента а, и а, Юга, те да знаят, че имат приятели сред евродепутатите. Моят въпрос е, ако нещата а, се влушат между юга и севера, дали а, няма да се стигне до а, война между посредниците, например Китай, които подкрепят а, режима на Башир в Икартум, и Америка, която има силно лоби, християнско лоби в Конгреса и която са за независимостта на юга. Може ли да очакваме напрежение между САЩ и Китай през лятото? в тези порви на юга за независимост, Дали ще се предприемат мерки, за да се засили контрол върху юга или ще се запази неутралитета, за да има истински демократични, демократични избори в Сомалиленд. и връзка с това и приемането на резултатите от референдума в е, южната част на, на Судан. Сатанек, е, мисис Лозинг, плиз. И да бъде признат е Сомалиленд. Госпожа Лозинг. Благодаря. Дискусията за бъдещето на Судан. Малко се промени. Тамонбеки, председателят на комисията на Африканския съюз, с когато също сме говорили тук, в последно време застъпва идеята за конфедерация. И той доста ясно се е изказвал за тази възможност. И когато погледнем ситуацията, че ресурсите са различно разпределени в двете страни на страната. Е, северът е доста беден, селскостопанските възможности там са доста ограничени, а пък на юг има много петрол, т.е. около 5 милиарда барела могат да бъдат произвеждани, то тогава аз си задавам въпроса. До каква степен един дългосрочен устойчив мир може да бъде възможен при тази ситуация? В юга няма традиция в това отношение. Освен това, трябва да се каже, че и от страна на съседите има атаки от страна на опозицията. Е, проблеми има с опазването на човешките права. Запада подкрепя юга и много ясно се говори за една рецесия. За това е моят въпрос. Как преценявате, вашия, е, а, как преценявате ситуацията? Дали може да се работи в посока конфедерация? и до каква степен единството на Судан е привлекателно за хората от юга? Какви са възможностите за осъществяването на тези възможности? И са още един конкретен въпрос. Каква помощ се получава в севера на Судан и каква помощ се получава в юга. Освен това, мисията на ОНЕ УНМИС си сътрудничи с други, непра... с други неправителствени организации, но какво казвате за обвиненията, че има сътрудничество и с военни групи? Благодаря. Мистер Ангуракис, uh, Господин Ангуракис. Time chronometer. Мистер Ангуракис. Господин Ангуракис. Благодаря. Ще продължа на градски, господин председателю. От изявлението на посланника за резултата от референдума разбирам, че той вече отвърля резултата. Тоест, независимо от резултата от референдума, той се интересува това какво ще последва. Две независими държави. Тоест, ние вече приемаме зададеност, че референдума ще бъде за независимостта на Южен Судан. И дали това действително така е моят въпрос. Втори ми въпрос. Е, по време на последните избори в Судан въпроса за референдума и независимостта на е, юга, дали са били е, въпроси, които са разисквани по време на изборите. Съгласна съм с госпожа Лузинг. Не считам, че въпросът за независимостта е нещо абсолютно. Основен фактор при избора е петрола, който се намира в е, южната част на страната. Знаете, че петрола е свързан с много неща на нашето съвремение. Искам да разбера следното. В случай, че се проведе този референдум, кой ще го организира? Кой ще отговаря за организацията от е, името на суданската от суданска страна, не международната общност, ОНЕ или Африканския съюз. Тъй като беше споменато въпроса за а, арбитъра, ние трябва да сме внимателни, ако искаме да се намесваме в изборите и да поемем отговорност като Европейския съюз за това, което ще последва от тази намета, намеса. Затова е много важно за нас да разделим ролята на наблюдател от ролята на някой, който се занимава по същество с тези въпроси. Господин Вайгл, посланник Бриле, аз няма да се подам на изкушението да се присъединя а, към а, колегите, които говориха за юга и за южния проблем. Искам да се фокусирам върху Дарфур и преговорите в Доха и да разбера каква е вашата оценка за преговорите от Доха, дали те са приключени, дали са мъртви. Господин Сулейман Джамус беше нас гост тук в парламента, вие сигурно го познавате. И той се оплака, че е в Доха е имало проблем с преговорите, тъй като някои организации на гражданското общество са били изкуствено създадени. Те са признали това просто за да се осигури бройката и да се отвлече вниманието от онези организации, които имат а, а, думата и са истински представители на хората. За това искам да разбера вашето мнение за преговорите от Доха, за Дарфур. Има ли някакво предвижване? Тъй като ако Южен Судан а, е свързан с битката за петрол, в Дарфур битката е за вода. И събитията от Джабалмара и от последните седмици ясно говорят, че геноцида, гражданската война само ще се задълбочат поради тази битка за вода. Председателят, благодаря. Давам думата на посланника, за да отговори на въпросите за наблюдението на изборите и след това ще дам думата отново на Вероник за кратък отговор. Благодаря ви. Благодаря ви за изказванията и зададените въпроси. Е, позволете ми най-напред да е, се спра на въпроса, повдигнат от господин Пьотеринг. Да, аз е, определено смятам, че противопоставянето между юга и севера е от съществено значение. Аз наскоро разговарях по този въпрос с министра на мира в Южно-Суданското правителство, отговарящ за изпълнението на споразумението. И той също потвърди, че въпросът е от съществено значение и, и всеки може да го, да го разбере. Е, след като границата не е ясно очертана между севера и юга, положението не може да се подобри страните са постигнали съгласие, помисля, до 80% от границата. Оставащите 20% обаче са крайно спорни. И явно комисията, която се занимава с този въпрос, е изпаднала в застой. СПЛМ с партията са поискали международна подкрепа за, за решаването на този въпрос. Важен, наистина, трябва да следим какво как ще се развият събитията и да преценим до каква степен би било уместно международната общност да предостави техническо съдействие. Що се отнася до основните международни заинтересовани страни, тяхната оценка и подход към Судан, мисля, че има една тенденция на сближаване е, дължащо се на е, общото осъзнаване, че е, часовникът тече, приближавайки ни към един особено критичен момент, а именно референдума през януари. При това, независимо от резултатите от референдума, ще трябва да, да се гарантира мирното съжителство на двете части и да се е, предотврати е, положението, при което която и да била от страните би се смятала за ощетена. В контекста на различни международни форуми и срещи, на които съм присъствал, е, се оказва, че оценката не е една и съща, но все пак, както казах, наблюдава се все по-голямо сближаване между международните партньори е, в подкрепа на идеята за установяване на траен мир и стабилност в Судан. И в тази връзка аз не, не очаквам в отговор на зададения от господин Танок въпрос а, а, а, такава една е, война чрез е, пълномощници, косвено противопоставяне, така да се каже, между Китай и Съединените щати. В взето страните си дават сметка за комплексността на обстановката и за необходимите политически и дипломатически усилия. Е, ролята на комисията, председателствана от бившия президент на Южноафриканската република Мбеки, комисия на Африканския съюз. На тази комисия сега се смята като на съдействащ фактор – е, по е, така наречения меморандум за разбирателство от Макиле. Има различни идеи за това как мирното е, съвместно съществуване би могло да продължи междувременно. От съществено значение тук е следното – Причините за конфликти в много случаи в Африка са се свеждали до споровете за природните богатства. В Судан природните богатства могат да се окажат възможност за положителни взаимоотношения. Вярно е, че петролните залежи са на юг, но пък е, за да бъдат доведени тези петролни залежи до международните пазари, петрола трябва да мине през севера. И онова, което чувам и от едната и от другата страна е, че те си, те си дават сметка, че е, връзките им са така неразривни, толкова е, стари исторически, че е, не биха могли да бъдат просто така разкъсани. Не го казвам в опит да твърдя, че между двете страни има пълно доверие – но във всеки случай и едната и другата страна осъзнава, че се нуждае от другата. Не бива да забравяме, че причината, поради която през 2005 година бе сключено общото мирно споразумение, бе именно това, че и двете страни осъзнаха, че цената на по-нататъчния въоръжен конфликт би била твърде висока. И, и това можем да кажем и днес. За да стане единството по-привлекателно, в същото това споразумение са предвидени мерки. И е, мнозина на юг е, смятат обаче, че не е направено достатъчно в изпълнение на това споразумение, за да бъде изплатен така наречения мирен дивиденд. Но в край на кращата югът е, ще може да се произнесе на, на, на референдума за, за бъдещата си съдба и ние не можем да предрешаваме резултата от този референдум. Разбира се, необходима е помощ за развитие, в това число в Южен Судан. 150 е, милиона ще бъдат отпуснати за е, засегнатото от войната население. Е, комисията обяви това вчера. Не знам, спрях ли се на въпроса за петрола и природните богатства. В достатъчна степен мисля да. Кой организира референдума? отговор на въпроса намираме в така наречената комисия за референдума, създадена наскоро. Така както е, за изборите работи избирателна комисия. Има комисия за референдума, предполага се тя да бъде независима, нуждае се от техническо съдействие, разбира се, ООН ще играе важна роля в това отношение, но отговорност на тази комисия е да е, референдума да бъде произведен правилно. Що се отнася до Дарфур и въпроса за политическия процес, е, да, положението там се влушава от гледна точка на сигурността, особено в Южен Дарфур, е, мироопазващите сили трудно изпълняват мандата си по е, защита на мирното население и поддържане на сигурността, възпрепятстване достъпа както за мироопазващите сили, така и за хуманитарните организации и, този, и, и определено сериозна загриженост у всички поражда е, военното престъпление, посегателство срещу живота на мироопазващи сили. И естествено всичко това е, влияе отрицателно върху хуманитарната обстановка. Би трябвало Хартум да, да, да поеме своята част от отговорността. Преди няколко дена разговаря с новия държавен министр е, за хуманитарната помощ, е, който ме увери, че се занимава с тези въпроси и се разбрахме по-късно този месец да се, да се срещнем, да разговаряме в един по-широк контекст за тези изключително важни за Дърфур въпроси. Политическият процес в Доха все още е жив. Водят се разговори между правителството и коалиция от движения. По-настоящем се водят тези разговори. Вчера бе създаден форум на гражданските организации, организации от гражданското общество. Да, разбира се, винаги ще се оспорват правомощията, представителността на тези неправителствени организации, Другото би било изненадващо, имайки предвид общо положение в Дарфур, но тъкмо ние настоявахме в процеса да бъдат въвлечени и гражданските организации и не можем да се откажем от този ангажимент. Вярно е, че около масата за преговори местата са ограничени. Но дори и да не седнат на масата за преговори, е, ако във всеки случай проблемите, които поставят тези организации, не бъдат сложени на масата за преговори, не бихме могли да очакваме е, е трайно решение. И доколкото все още има движение и страни, които отказват да участват в преговорите, е, процесът е, определено е компрометиран. Знам, че е, някои тук наскоро тези дни обявиха, че се оттеглят временно от, от процеса. Сега ние ще се опитваме да ги убеждаваме, че участието им от жизненно важно значение. И от друга страна се надяваме нези, които отдавна отказват да участват в по-нататъчния процес, фактически още от споразумението от Абуджа през 2006 година, а които се ползват с значителна подкрепа от бедните слоеве от населението, също ще бъдат привлечени отново на масата за преговори, но не мога от сега да, да се ангажирам с нищо по-конкретно. Надявам се, че отговорих на, на въпросите ви. Ако съм пропуснал нещо, то е неволно, разбира се, и ще отговоря на всякакви уточняващи въпроси. Вероник, ако желаете да, да кажете за, за не повече от две минути още нещо. Е, търсех да видя преводачката. Да, да, съвсем набързо. По въпроса за организирането на изборите, това е ясно. Е, колегата с основание е, повдигна въпроса. Суданското правителство организира изборите и очевидно то трябва да упражнява пълен контрол. Когато се питах да се намесваме или не, то не е за да, то не е за да пречим. Тук става въпрос за това, че около суданското правителство и избирателната комисия трябва да бъде изграден кръг за, за подкрепа, за съдействие. Това е от изключително значение. И в случай имаше такава подкрепа и, и от ОНЕ, и, и организационна и техническа подкрепа се, се оказваше на избирателната комисия с компютърна техника и какво ли не наблюдателската мисия по принцип е, е, трябва да бъде напълно дистанцирана от целия процес и да се задоволява само с наблюдение, но, подчертавам, както и казах, е, има други правила, които са твърде различни. Центъра Картер, например, който повдигна въпроси за регистрирането на избирателите, разговаряли с президента Албашир от центъра Картер, посочили са нарушенията и след това е, след това е, центърът излезе с един междинен доклад, и е, центърът Картер фактически реши да се отегли от, от наблюдението и да настоява за отлагане на е, изборите. Естествено, е, това бе посрещнато крайно отрицателно от е, президента Албашир и тогава са казани тези неща за, за рязане на ръцете на е, международните наблюдатели в случай, че те е, е, упражняват вмешателство във вътрешните работи на страната. Разбира се, не може да се очаква самия президент да тръгне да реже ръцете на наблюдателите, но основания за известно безпокойство има, тъй като една страна, която е голяма колкото континент, не знаете на кого може да, да попаднете. Аз, между другото, никога не съм казал, че, че възнамеряваме да, да го правим, но въпросът трябва да бъде разгледан как а, а, да се справим по-добре при сегашните обстоятелства в страната. И а, на второ място, вярно е, от всички срещи и разговори, които водих в Судан, мога да кажа, че общо взето и най-вече на юг идеята за единен Судан вече не е състоятелна е, Северът полага усилия, разяснява на юга как природните е, богатства ще бъдат е, споделяни е, и фактически, имайки предвид, че нито изтока, нито юга, Дарфур, не са економически развити, нещата се групират около Хартум, но всички тези усилия от страна на севера са твърде закъснели и, и, и не особено убедителни и е, според мен югът е, няма да гласува за единен Судан. И е, парадоксално е, е на юг е, е, хората ви казват сега във всеки случай не. Единен Судан, докато президента Албашир е на власт, е, няма да има. После ще видим, някой ден може и да се обединим. И това е някакси е, е, абсурдно и парадоксално. Едва ли не разцеплението е, е, е временен етап, бъдещето принадлежи на единен Судан, но не днес. И е, най-сетне един въпрос от особено значение за демокрацията, един пределно важен въпрос е, е обучаването на вътрешни местни наблюдатели – понеже в края на краищата е, тези хора могат да бъдат най-компетентни, е, най-добре запознати. Местните е, наблюдатели могат да свършат много работа. Има хора, които могат да бъдат обучени и които са определено надежда за бъдещето на Судан. Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря ви, господин посланник.